się do głosowania. Zgodnie z sugestią państwa Добър ден. Ред в залата и тишина в залата. Сега ще се обяснят гласуванията. Изчаках да напуснат залата, които искат да напуснат, а у нези, които са тук, много ви моля, ако си говорите, да излезете. Ако си говорите с някого, да излезете от залата. Започваме с обясненията на ВОТА. Първо, прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции Фернандеш и Булман е докладът за ЕФСИ. Петима са се записали за изказване. Започваме с господин Неков. Уважаеми господин председател, европейският фонд за стратегически инвестиции е, е в сила от близо две години. разделението изток запад в него обаче все още е силно видимо. към 30 юни 2016 г. от подкрепата от ефси държавите от ес петнадесет са получили деветдесет и един от фонда докато държавите от ес тринадесет са получили едва. девет процента. с притеснение разбрах че вместо да бъде в подкрепа на по различни проекти европейската инвестиционна банка използва гаранцията на европейския съюз за насърчаване на проекти които пораждат съмнения относно това дали са в съответствие с установените критерии за подбор на проекти. бих искал да допълня че вече над година чуваме от представители на герб как с помощта на този фонд в българия щял да се финансира проект за интерконектор с гърция. това обаче все още остава само на думи и обещания. този проект най накрая трябва да получи приоритет а не да бъде използван само в пиар кампании защото е в интерес на националната сигурност. благодаря. Благодаря ви, уважаеми колега. Наистина, нека да преминем нататък. Госпожа Дамато. Благодаря. Виното може да ни е хубаво, но не искам да се напиваме с цифрите, които ни се подлагат. Защото цифрите идват от тези, които написаха ЕФСИ. Пием този план ежедневно за тези инвестиции, подкрепяме малките и средни предприятия, говорим за растеж и така нататък. Обаче това не се случва. Няма дезагрегирани данни за е, реалния ефект. мултипликационния фактор прекалено засилен къде са работните места. Не е ясно как работи този фонд. А често цифрите са секретни. Сметната палата каза, че ЕФС има ограничено въздействие. И не само това. Голямата част от проектите имат ограничено въздействие, отиват много пари за нефт, за газ. Малко се прави за възобновимите енергийни източници. Междувременно имаме все повече е, финансови инструменти а банките се превръщат в посредници. Това е бомба с часовников механизъм. Затова гласувах против. Your metaphor about wines was very interesting, madam. Интересно сравнение с виното, госпожо. Следващият е господин Ханан. Благодаря, господин Чернецки. Винаги става дума за пари. Колко пъти в тази зала сме говорили за трансфери на пари? това е, има последствия върху хората, върху всички, които живеят извън европейските институции. Това се отразява и на нашите нации, които се опитват да гледат отвъд границите си. Имаме специален, специални термини, които използваме за потока на пари. Използваме а, специална дума за случаите, в които парите не са наши. Термина солидарност също се използва в този контекст. Но бих искал да ви помоля да внимавате. Ако гласувате за политици, които са ви обещали да ви дадат чужди пари, не се оплаквайте, когато вземат вашите пари, за да ги дадат на друг или за да ги запазят за себе си. Thank you, Mr. Uh, Благодаря, господин Ханан. Господин Мамикин се следващият. Една минута. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да обърна внимание, че ЕФСИ всъщност е в полза най-вече на държавите, където няма големи липси на инвестиции и съответно финансиране на големи инфраструктурни проекти трябва да се отбележат резултатите от кохезионната политика в Латвия. Мнозина напуснаха Латвия, защото се измориха да чакат латвийската економика да стане като западната. Те предпочетоха да напуснат и намаляването на трудоспособното население няма да ни помогне, защото ние ставаме една страна с малко население и бедна економика. FC би трябвало да не дискриминира. Аз подкрепям доклада, особено в частта за техническата помощ към страните и регионите, които по-малко са се възползвали от FC. Благодаря ви. Госпожа Заборска. Дякуем пекне, пан председател Podporila som uznesenie k správe o vykonávaní. Благодаря, председателю. Що се отнася до решението за Европейския фонд за стратегически инвестиции? Гласувах е, за, тъй като са нужни инвестиции, които да подкрепят заетостта и работните места, както и растежа. Има много добри предложения в този нов инструмент. Например, що се отнася до връзките и общуването ни с гражданите. В тази инвестиционна среда не би трябвало да говорим само за публични инвестиции, а и за частни. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Заборска. Следващият оратор е последващия доклад. Това е доклада на господин Никола Данти, Европейска програма за економиката на взаимното ползване. Започваме с обясненията на вода. Господин Шани от Социалистите и Демократите, заповядайте. Е, Благодаря ви, господин заместник председател. Аз подкрепих доклада, за Европейската програма за економика на споделянето. Приветствам идеята за тази програма, защото по този начин ще се увеличи конкуренцията. Тази програма ще се отрази също така и на правата на работниците. В този доклад внимание се отделя и на селските райони. Економиката на споделянето дава възможности за развитие на регионите и на тези в необлагодетелствено положение. Благодаря ви. Следващият е господин Мамикинс. Заповядайте. Благодаря ви. Економиката на споделянето създава нови възможности за нашите общества. Това е важен принос за растежа и заедостта в Европейския съюз. Но предизвикателството е дефиницията. Какво означава тази економика? Трябва да намерим отговори на важни въпроси, като защита на потребителите, данъчно облагане и други. Економиката на споделянето дава на хората гъвкави начини на работа. Те могат да бъдат стопански активни и да избират това, което е подходящо. В същото време използването на нови платформи и технологии има за цел да се заобиколи трудовото законодателство и насърчава участниците на пазара да направят същото. Всичко това може да доведе до непредвидими и неприятни економически последици. Трябва да се направи стъпка в правилната посока. Благодаря ви. Колегата Анна Заборска. I'm sorry. I'm sorry. Извинявам се, казва председателя. Никой не е съвършен, ето и аз бърках. Колегата Люси Андерсън. Благодаря, господин заместник председателю. Тази економика в сферата на туризма помогна на гражданите и създаде качествени работни места. Тя трябва обаче да бъде регулирана, за да няма експлоатация и на потребителите, и на работещите, които използват тези нови бизнес модели. Важно е данъчното облагане, както и други публични приоритети, да бъдат включени и надлежно приложени в тази економика на участието на хората. Гласувах за, тъй като тези мои безпокойства са отразени в доклада. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Андерсън. Отново се извинявам, госпожо Заборска, явно съм мислил за вас. По някаква причина заповядайте. Благодаря, господин председател. Подкрепих доклада за економиката на споделянето, но с известни резерви. Прочитайки доклада, си казах, че не се прави разграничение между пазарната економика и економиката на споделянето. Но се радвам, че доклади по собствена инициатива все пак съществуват. Те разшириха моя обзор и ми дадоха възможност да хвърля един нов поглед върху специализациите, сътрудничеството, бартерната размяна на стоки – Доста време ще мине обаче преди европейското законодателство да навакса е, закъснението си и докато се справи добре с економиката на споделянето. Благодаря, госпожо Заборска. Сега преминаваме към доклада Виркунен Ховин, онлайн платформите и цифрови единен пазар. Господин Неков е прав. Разпокъсаността на цифровия пазар на Европейския съюз отслабва значително неговата конкурентоспособност на световно ниво. Липсата на финансиране на новите пазарни технологии, както и правната несигурност, представляват сериозна пречка пред европейските стартиращи предприятия. Малките и среден бизнес представляват гръбната на европейската економика и трябва да осигурим необходимите стимули за неговото развитие призоваваме европейската комисия да продължи да насърчава растежа на онлайн платформите в европейския съюз защото те осигуряват така необходимите предимства на малките и средни предприятия като достъп до световните пазари и възможност за растеж. също така трябва да отбележим че осигуряването на онлайн достъп за стартъпите им спестява непосилните инвестиции в цифрова инфраструктура като им осигурява широко разпространение. и още повече изглежда безумно че говорим за разпространение на 5G мрежи докато в същото време в повечето селски райони в българя например няма 3G и 4G покритие. поради тези причини дадох подкрепата си за доклада. благодаря. Е, благодаря, господин заместник председателю. Тук говорим за онлайн платформи и цифровия единен пазар. Но от най-важните предложения е високоскоростният е, интернет е, в мрежи от пето поколение и насръчаване Европейската комисия да работи в тази посока. Радвам се също, че в доклада се говори за селските райони и техния достъп до високоскоростен интернет и мрежи от пето поколение. Трябва да се преодолеят големите разлики между градските райони, селските райони и а, тъй като те нямат равен достъп до тези а, технологии и нямат също и никакви цифрови умения. Държавите членки трябва да дават възможност на млади фирми да се зараждат, да се развиват. Трябва да се борим и срещу изфабрикуваните новини и да защитаваме личните данни. Е, Благодаря ви. Следващия оратор е Шон Кели. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих доклада. Виркунен и Хувин, тъй като той ще допринесе за консолидирането на онлайн платформите в цифровия единен пазар на Европейския съюз. Приветствам това, че в доклада се дава възможност за а, новаторство. В доклада се прави оценка на цифровата промяна в Европа. Разглежда се идеята за економиката на споделянето контекста на онлайн платформите. Необходимо е да се справим с предизвикателствата в цифровия единен въпрос и да запазим конкурентоспособността си на пазарите за в бъдеще. Благодаря на колегите от комисията ИТРЕ за изготвянето на доклада. малките и средни предприятия и гражданите ще се възползват от създадения по този начин цифров единен пазар. Благодаря. Благодаря ви, господин Кели. Сега преминаваме нататък. С обясненията на ВОТА за хуманитарното положение в Йемен. Мистер е, Андрес Мамикинс. Господин е прав. Благодаря ви, уважаеми колеги. Конфликтът в Йемен не привлича вниманието на европейските медии, защото това е някакъв вид избирателност, избирателна слепота е, заради липсата на достатъчно усилия на европейското общество. Един про- проблем съществува само ако медиите му обръщат внимание. Така се мисли. Ето защо политиците са свободни да бездействат и да не правят нищо за решаването на конфликта. В е, Йемен ситуацията е тревожна, но някои държави членки си мълчат заради уражените сделки с Саудитска Арабия – парите не миришат. Но ние също трябва да помислим дали по този начин не допринасяме за конфликта. Тук в Европейския парламент критикуваме други страни, но не сме критични към самите себе си. Подкрепям резолюцията на ГОЕ. Благодаря, господин Мамикинс. Сега преминаваме към последната тема. Статута на политическите партии. Колегата Сани. Пани пошля, една минута. Благодаря. Да, аз подкрепих текста за статута и финансирането на европейските политически партии и фундации. Подкрепих тази резолюция. Съгласен съм, че имаме проблеми в тази сфера. Поради тази причина трябва да преразгледаме регламента по въпроса. смятам, че Европейската комисия трябва да се съсредоточи върху проблемите и да направи предложение за преразглеждането на този регламент. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на госпожа Михайла Шойдрова. Заповядайте. Важени е, пане е, пред... Благодаря ви. Аз подкрепих резолюцията на Европейския парламент – е, за финансирането на политическите партии. Необходима е демокрация, необходима е прозрачност. Същевременно Настоящата система е в помощ само на антиевропейските партии. Ето защо Европейската комисия трябва да преработи действащия регламент. Наистина се застъпвам за максимална прозрачност на условията на финансиране. Необходимо е да се ограничи и бройката на евродепутатите. Благодаря. И ни остават още двама колеги от Словакия, госпожа Заборска. Европски парламент. Благодаря, господин председателю. Парламентът иска от Европейската комисия да реформира регламента за финансиране на европейските политически партии и фундации. Аз съм съгласна. Необходими са промени в този текст. Разбирам обаче и притесненията на по-малките политически партии, за които част от тези предложения ще имат унищожителни последствия парламентът и комисията трябва много внимателно, много разумно да подходят тук. Членовете на Европейския парламент трябва да могат да направят оценка на този процес. Не трябва да чакаме до окончателния текст е, и след това да не е възможно да правим изменения към текста. В бъдеще трябва да променим правилата така, че малките партии да продължат да действат ефективно и ефикасно. Благодаря. Последният оратор сега има думата господин Скрипек за минута. Президент. Благодаря, господин председател. На всеки няколко години се опитваме да променим правилата за европейските политически партии. Това не означава само много работа и много дискусии, но и не е добре за стабилността на демокрацията в ЕС. Предложението да се увеличи броя на депутатите за създаване на Европейска политическа партия не ни помага особено. По този начин хората остават с впечатлението, че тук създаваме един брюкселски балон. Ако се нуждаем между 3 и 5 депутата, за да създадем политическа партия, то тогава много трудно ще има многобройни такива. Не всички малки и нови партии са против Европа. По този начин няма да сложите край на крайните партии в Европейския съюз, а ще попречите на нови млади партии да бъдат създадени за бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря на четиримата членове на парламента, които са в залата. Благодаря на преводачите. За мен беше удоволствие да съм на, председателския, на председателското място. Добър апетит, ще се видим отново в 3 часа днес след обед.